Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please be seated. Здравейте, колеги, е, дами и господа, заповядайте. Добре, че, благодаря ви, че сте тук. Имаме изключително заседание, извънредно заседание на комисията Либе понеделник вечер с доста тежка програма. Много ви моля за тишина, опитваме се да започнем. Имаме много сериозна програма, доста интензивна. Два пункта Започваме с приемането на дневния ред, е, за да не се бавим. Ако нямате нищо против, от дневния ред е, е <clears throat> всички е, езикови езиковия режим е с всички езици, без харватски, който е само пасивен. Първата точка по същество – е, е структуриран диалог с съместник председателя Маргарити Схина, с който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот в Европейската комисия. Добре дошли, за нас е чест, вие сте тук и а, е, се радваме, че имаме първата възможност е, да проведем с вас диалог и ви пожелаваме успех за предизвикателствата, които ще ви предстоят. И ние очакваме а, тясното сътрудничество по вашия ресор. А, не на последно място миграцията, включването, миграцията, което което, както разбирате, е свързано с европейския начин на живот и вътрешната сигурност и бъдещето на Шенген. <clears throat> В рамките на този първи структуриран диалог ние ще зададем темпото за бъдещи обмени на мнения, размени на мнения с членовете на комисията Либе, за да чуем приоритетните действия на заместник председателя на комисията с Хинас, включително съобщения вече пакт за обежището и е, миграцията. Ние от миналата седмица чухме от комисара Йоханесон, че ще надграждаме над първата размяна на мнение. Координаторите на нашата комисия решиха да изпратят писмо, което да отразява пакта за а, убежище. След зимната почивка ще кажем ще разгледаме а, вътрешната стратегия на Европейския съюз, което ще бъде обсъждано в комисията Либе в началото на 20... 2020 година. Първо ще изслушаме а, комисаря Маргарити Схенас за 15 минути. Първата част е от 7.30 до 9 часа, защото до тогава ще се съсредоточим върху изказването на заместник-председателя Схина. След това ще дойде комисара а, за фе, а, ПВР, а, също така представителя на Финландия Титито Порайнен ще е, вземе участие, като имате предвид е, тези времеви ограничения. Благодаря ви много, господин председател Лапе Ювиарс. Благодаря ви, че се срещате с мен в един е, тежък ден. Миналия път се срещнахме на 3 октомври и центъра на тежестта на нашите на нашата среща беше с, с намеренията. И аз сега се изправям пред вас за първи път от тогава насам, за да разглеждаме вече действията или пътя, водещ до действията. И ще повторя, че е, трябва да проведем редовен и откровен диалог с Либе, защото това е от жизнено важно значение. Това, което искам да спомена тази вечер е три вида проблеми миграция и обежище и частта на портфейла ми, на ресора ми, което не е свързана с, с а, Либе. Аз знам, че вие сте много компетентни по въпроса за миграциите, но не сте се занимавали с всичко и ще се съгласите с мен, че е необходимо да се променят нещата. Председателката госпожа фон дер Лайен ми възложи тази, този ресор, който е липсващото звено, липсващата брънка по иммиграционната политика. Думата пакт е много благородна дума, много благороден термин, така че ние трябва да го изпълним със съдържание, както винаги се прави с всички тези благородни думи. Трябва да намерим нов консенсус за това как колективно управляваме и оформяме реалностите на миграцията. И трябва също така да гарантираме, че искаме да убедим нашите хора, че Европа се грижи за нашия начин на живот, нашите общества, нашето поведение и политиките ни в целия континент. Първо, за да постигнем това, важно е първо да изслушваме. Именно това започнахме да правим с комисара Йохансън. Започнахме с Тина, Берлин, Париж. Следващия четвъртък Будапеща. Това упражнение за изслушване е свързано и с нашия ангажимент по отношение на вашата комисия. Впечатленията ни от първите контакти по пътя към постигането на пакта, както а, това стана на а, съвета на ПВР а, в, в началото на декември, а, показа, че има споделено разбиране, че не можем вече отново да си позволим да а, се провалим това не е решение. Общото впечатление, което получихме от тези ранни контакти е конвергенция по три основни понятия. Първо, пак трябва да бъде холистичен, всеобхващащ. На второ място, няма да стигнем до никъде, ако не намерим баланс между солидарност и отговорност. Знам, че в момента сме в един нелек етап и не можем да говорим за структурата и съдържанието на пакта конкретно. Но мога да ви кажа, че вече се постига разбиране по някои от ключовете, ключовите елементи. Първо трябва да подходим така че външните и вътрешните аспекти на миграцията са свързани и не могат да се решават по-отделно. Също така, управлението на външните ни граници трябва да бъде достатъчно а, силно. И това е отправната точка, която ще изиска ускоряването и операционализацията на бордовия контрол, борбата срещу трафикантите, които експлуатират човешкото нещастие и печелят от това. Това означава да имаме ефективна система на връщания за онези, които нямат право да остават в дадена държава. И също така въвеждането на процедури за даване на обежище които да решат проблемите на вторичните движения. Политическата връзка между Шенген и обежищата е ясна. Първо трябва да решим проблема с обежищата, за да възстановим доверието и да се върнем към една нормално функционираща шенгенска зона. Трябва да постигнем съгласие също така по правните пътища в Европа, за да може да осигурим необходимите умения за работата с миграциите на базата на постигнатото до този момент. И накрая ще бъде необходимо да се изградят всеобхватни партньорства с държавите, по происход, като мобилизираме всичко, с което разполагаме, не само средства и инвестиции, също така търговията, визите, мобилността, стипендии по Аранзус, разъм, всичко, което Европа може да направи за едно взаимно изгодно сътрудничество. Миналата седмица също така посетихме и Турция като стратегически партньор – изключително важен район в един нестабилен регион, който има а, 4 милиона, близо 4 милиона беженци. Никоя държава няма повече беженци. Ние повторихме значението на изявлението Европейски съюз, Турция и а, нашето посещение беше съвсем навременно, за да може 6 милиарда евро да а, бъдат наистина предоставени. Труден е общия контекст на отношенията между Европейския съюз и Турция, миграцията е един проблем, по който и съюз и а, а, Турция трябва да се ангажират, както е а, повтаряно тук често. Като преминавам сега към сигурността, аз поех ясен ангажимент, твърд ангажимент пред вас през октомври, че ще се занимаваме и с традиционните, и с модерните заплахи. Поддържам това. Следващата година ще въведем нова стратегия за вътрешната сигурност с силно трансгранично измерение, тероризъм, киберпростъпност, с за, за, премахването на недостатъците и пропуските. Позволете ми да използвам възможността да повторя значението на бързото споразумение – за предотвратяване на терористично съдържание онлайн, защото това е изключително важно в борбата с радикалния екстремизъм. Нашата стратегия ще включва мерки за борбата срещу организираната престъпност с отчитане на технологичния прогрес в борбата чрез, срещу кибер престъпността. Ще съсредоточим вниманието върху злоупотребата с деца, която отбелязва експоненциално развитие. Но а развиващото се естество на заплахите за сигурността изисква един комплексен подход в и различно разбиране на сигурността. Цифровата а, сигурност, финансовите услуги, здравеопасването и така нататък. И именно тук виждам допълнителната стойност на това, на този ресор на заместник председателя ще работим по реакцията срещу хибридни заплахи, оперативната съвместимост на нашите системи и ще разработим един солиден подход към а, мрежите от пето поколение, които са си а, е, европейки с милиарди свързани а, обекта и системи, в които се носи е, чувствителна информация. Идеята е да се постигне сигурност на мрежите 5G. Е, критичната, критичната инфраструктура трябва да бъде свързана с инвестиции за подход, основаващ се на анализ на риска. Е, необходимо е да се отчете а, е, взаимозависимостта между важните служби. Позволете ми да повторя ангажимента, който поех през ноември. Всяко предложение ще интегрира пълното зачитане на основните права, включително защитата на личните данни. Това е личен ангажимент, който поемам. Основните права няма да бъдат експост придатък към работата за сигурността. Това ще бъде вратата, която ще се отваря за, към всичко, което правим ние. И ние няма да направим компромиси с нашите ценности. Господин председател, драги колеги и приятели, от 10 дни съм на този пост, когато започнах хората казаха, че това е един антропоцентричен ресор. С изключение, освен аспекта на Либе ще има и други неща, с които ще, по които ще работя с другите комисари. Искам да ви уверя, е, че с колегите ще работим за плана за рака. Заедно с Мария Габриел ще се опитаме европейското образование да стане реалност до 25-та година. С колегата Николас Шмидт ще говорим, ще работим по развиването на умения и отговорността ми ще бъде да обединя всички тези елементи и да гарантирам, че ние сме в състояние да вплетем в една тъкън онова, което ще бъде необходимо на утрешното общество. Защита, сигурност, умения, мобилност, капацитет, възможност да се справим с бързо променящата се реалност. Ще включим интеграцията и включването на граждани на трети страни. Това ще бъдат новите европейски граждани и те имат право на същата защита като нашите граждани. През следващите месеци ще операционализирам тези аспекти, ще го направя по начин, а, който да позволи те да бъдат взаимно допълващи се и да доведат до едно по-свързано и жилаво общество. Ще ви, обявя, ще ви уведомявам за всичко. Благодаря, господин Скинанс. Имате думата. Започваме първо с координаторите, с госпожа Мецало от НП. След това предлагам други а, колеги, евродепутати да вземат отношение. Моля, вдигайте ръце, за да може да запишем. А, колегата Мацало има думата. Благодаря. Приветствам с добре дошъл заместник председателя. Той бе тук на 3 октомври по време на изслушването и днес и стана ясно, че неговият ресурс е много обширен. Насърчава на европейския начин на живот. Първо ще се спра на сигурността, след това ще повдигне въпроса за Турция. Относно сигурността, завършването на Съюза на сигурността, най-вече туристичното съдържание онлайн. Може да дадете повече информация за вашите планове за борба с този тип съдържание, след като приключи законодателната процедура. И в тази област никога не трябва да забравяме деликатните въпроси, които касаят границите на националната сигурност и правомощите на държавите членки в тази област. Какво можем да направим, за да осигурим по-добър, по-бърз и по ефикасно обмен на информация на оперативни данни между държавите членки? Как ще бъде засегнато всичко това от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз до края на следващия месец? Относно Търция, споменахте за среща с Ердоган. Видяхме, че докато бяхте там, спряха потоците към гръцките острови и като тръгнахте, пак започнаха стотици мигранти. Дали Ердоган се опитва да отправи някакво послание към Европа и ако да, как трябва да отговори Европа? Госпожа Зипел за социалисти и демократите. Благодаря ви, господин Схинас. Внимателно изслушах вашето изказване. Не очаквах някакво чудо, но честно казано, когато говорите за сигурност и иммиграция, не чух много нови идеи. Радвам се, че споменахте за комплексен подход – но по време на предишния мандат парламента вече определи подхода. Става въпрос за процедура за кандидатство за обежище, законна миграция и по-добро сътрудничество с страни на происход. Да видим какви са техните интереси, по-добре да информират гражданите, какви са възможностите им, какви не. Споменахте за законни пътища, за да намерим пресечна точка с нашите интереси в сферата на заедостта. Не ви чух да говорите за законни пътища за хората, които се нуждаят от закрила. Може да добавите и нещо по този въпрос. И законни пътища за миграцията, като си има предвид буксуването на дебата за синята карта. Има ли някакви идеи вече как да се преодолее това буксуване на дискусията? Съгласен съм с вас, че връщането винаги е било част от процедурата за убежище. Разбира се, връщането е самият край на тази процедура. Първо трябва да се разработят съответните канали. Как ще гарантирате това? Имате ли някакви нови идеи? Тук визираме един документ на немското правителство, в който се говори за създаването на транзитни зони на външните граници. Искам да чуя какво точно смятате, как трябва да изглеждат тези зони, каква да е тяхната организация. Споменахте, че е възможно че от Турция няма страна с повече мигранти като процент от населението. Не е така. Ливан, например, има повече. Така че не трябва да се лъжи по този въпрос. И на последно място сигурността. Тя е важна за всички граждани. Киберпрестъпността писна ми непрекъснато да чувам, че тя е толкова важна за борба с първопричините срещу сексуалното малтретиране на деца. Това е престъпление, което ние никога няма да приемем. Само, че Полицейското разследване по този проблем е само последния етап от процедурата. Ние трябва да подобрим способността да разследваме и да извършваме превенция в реалния живот. Да не се използва това като основание да се нарушава неприкосновеността на личния живот на всички граждани. Само да ви напомня, когато ви взимате думата, не забравяйте, че има поне още 20 депутати, които искат да се изкажат. Имаме час и половина за този дебат. Така че нека да се въздържаме. Ако имаме въпроси, да ги зададем най-бързо и синтезирано. Две минути за координатор, по една минута за редови депутат. Това е най-добрият вариант. Госпожа Инфелд за Обнови Европа. Приветствам комисаря с първото му посещение пред тази комисия. Съвсем накратко относно стратегията за сигурността. Искам да се спра на метода. През последните години, че тази десетилетия, подхода бе доста объркан. Комисията предлага предложения едно след друго, без съответната оценка на въздействието, и предлагам нашата комисия никога да не работи по предложение, ако то не е предложено от съответната оценка на въздействието. Изпълнението е жалка история, оценката не съществува и както често е предвиждал парламента, има дълъг списък от законодателни актове и споразумения, които падат в съда. Вие ще се справите ли по-добре в това отношение? На второ място, относно сигурността, споменахте акцент върху трансграничните проблеми. Но един от най-големите бичове за нашия континент е домашното насилие. 3000 жени годишно умират от домашно насилие. Аз не съм видяла никакви големи стратегии с подплатени с милиарди за борба срещу домашното насилие. А ако искате да спасите човешки живот, тази тема е много актуална. Какво ще направите? По миграционния пакт. Вие ходите до столиците и изслушвате становището им. Само, че ние сме законодателен орган, имаме позиция, договаряхме добросъвестно с съвета. Е сега се оказва, че Съвета казва, ами, знаем ли какво точно искаме? Вие обикаляте из столиците и ги слушате. Защо не дойдете при нас? За да видите какво точно е свършено вече. Не можем да приемаме законодателна работа, която е свършена с подкрепата на стотици милиони европейски граждани, да бъде захвърлена с лека ръка. Това няма да го приемем. И на последно място, вие сте вече комисар не за защита на европейския начин на живота, за насърчаването му. Виждам, че това ви прави много доволен. Вие ще не съветвате как да си водим живота в Европейския съюз. Как ще ни защитавате от вътрешни заплахи за европейския начин на живот, този нашите ценности по член 2 от договорите? Благодаря. Зелените. И аз искам да поздравя господин Скинас. За първи път се срещаме с него, след като встъпи в новата длъжност. Искам да се присъедини към госпожа Интвел. Трябва да се спазва между институционалното споразумение, да има оценка на въздействието когато даден законодателен акт има сериозно въздействие. И също така трябва да се издават и доклади за оценка, както е предвидено в нормативната уредба. Да се спазва и това изискване. Надявам се господин Схинас да поеме ангажимент това да бъде направено тази вечер. Относно убежището, приоритета на комисария е да се намери консенсус по въпроса с държавите членки – за мен бе изненадващо не, че първото посещение е гръцки остров, а че второто е в Турция, а не друга държава членка. Това бе малко изненадващо. Много сирийски беженци завишат от политиката на приемане на Турция. Тяхната страна е не само унищожена, а САД е възвърнал контрола. Много беженци се опасяват от реваншизъм, ако се върнат в страната. Независимо от всички това, знаем, Ердоган заплаши милиони и половина беженци с депортация в буферната зона. Ердоган мълчи в момента, но още подготвя депортацията на милиони сирийци. Имам няколко въпроса в тази връзка. Какво точно бе договорено с Ердоган? Буферните зони сигурно място ли са за връщането на сирийски беженци? Може ли да гарантирате, че Ердоган няма да изпрати сирийски беженци в северо-источна Сирия? И какви ще са последиците за сделката ни с Турция, ако започне да прави това? И по-общо, как комисията ще се следи отражението на това партньорство върху правата на човека? Благодаря за идентичност и демокрация, колежката Тардина. Благодаря. Наскоро бяхте на посещение в Турция с комисар Йохансен. Подчертахте, че това е била възможност Европейски съюз да покаже, че гледа на Турция като на стратегически партньор. Ние смятаме обаче, че за пореден път Европа стои редом до Ердоган – и се подава на изнудването за европейски пари чрез миграционния поток. Турция извлича печалба от целият този процес и решава кога да отвори и затвори границата. Вие потвърдихте, че европейските пари няма да спрат. 58 милиарда евро от 2002 насам. И тази държава не мисля, че спазва европейския начин на живот. Относно новия пакет за убежище и миграция, който ще бъде представен през пролета. Тук се отчита неуспеха на Европейския съюз да реформира Дъблин, което е ясно на всички. Какво ще направите от сега до пролета? Ще успеете ли да представите решение на проблема? Днес нищо не ни казахте страните по външната граница, които са оставени самички. Как изобщо ще бъде постигнат напредък, при условие, че сме в патова ситуация от години. И на последно място, ние с парламентарен въпрос поискахме комисията да не запознае как се изразходват европейските пари, които се дават на НПО, най-вече тези, които работят в сферата на, в областта на Средиземно море. Нямахме отговор. Знаете ли какъв е отговора? Благодаря. Благодаря. Първо, всичко най-хубаво желая, господин комисар. Вие сте, може би, женът на комисията, на който уповавам най-много надежди по съдържание, а не по формата. Мисля, че трябваше леко да се пипне ресора на вашия, заглавието на вашия ресор, за да се разсеят притесненията на хората, свързани с защитата на европейския начин на живот. Сега някои смятат, че тази защита звучи фашистски или нацистски. Защитаването на нашата култура, начин на живот, ценности, като че ли е е изява на агресия спрямо нещо друго. За мен това е налудничаво, но така или иначе това е моето мнение. Сега заглавието безсмеленост насърчаване на европейския начин на живот. Какво ще се промени от гледна точка на мерките и действията? Няма да кажа, че нищо няма да се промени, но искам да ви напомня, че вие бяхте подкрепени от няколко парламентарни групи при условие, че ще бъде сменено името. Все още има някои съмнения, свързани с правомощията за иммиграцията. Къде е разграничителната линия между вас и комисаря Йохансен в сферата на миграцията? Предполагам, ще се съгласите с мен, че законната и безопасна миграция е първата жертва на незаконната. Възнамерявате ли наистина да се борите с незаконната миграция? Тук визирам най-вече економическите мигранти. Доста щекотлива тема. И на последно място Турция. Няма да бъркам с пръст в раната. Посещението в Турция ми се струва, че отправи погрешен сигнал към един партньор, който не надежда и е много агресивен. Гуе, Корнелия Ернст. Ем, хало? Да, здравейте. Ще говоря на немски най-напред. Господин Схенес, искам да знам следното. Вие казахте, че ще координирате с госпожа Йохансон пакта за обежището. Какво означава това? Какво означава всъщност тази координация? Ще е координирането, посещаването в държавите членки, ще питате Унгария дали да приеме трима бежанеца повече или пък Польша? И как ще поравите с нас? Аз искам да знам. През последния мандат две трети от нас искахме реформа на Дъблин. Предложението беше прогресивно и беше прогресивно главно за е, държавите по границата. Какво ще стане с това предложение? Ще го преработите ли? Ще го вземете ли предвид или ще направите ново? И въобще как ще се държите с нас? Освен това, вашето предложение за координиране, какво ще вземе предвид то? Ще вземе ли е, правото на връщане? на бежанците? Ще вземе ли разпоредбите от Женева? Освен това, на второ място, когато говорите за трансгранична престъпност, е, как ще оценявате? Ще оцените ли и престъпленията срещу бежанците? Знае, че в Харватия и в Босна се случват ужасяващи неща там хората биват ограбвани, взимат им се понякога и, и връхната дреха, пари, мобилни телефони. Тези престъпления ще се разследват ли? На трето място, ще оцените ли финансовите средства за Турция? Дали те отиват там, където трябва? Имате ли контрол върху пътя на тези пари. Знаете ли точно къде, за кого отиват? Сега за презаселването трябва да говорим за това, как трябва да се осъществява презаселването. Благодаря. За да спасим времето, мисля най-добре е да продължим с въпросите, но моля, вмесвайте се в една минута, тъй като има още поне 20 колеги, които искат думата. И моля, помнете, че господин комисарят Схинес трябва да отговори. Госпожа Воценберг, Рониди, имате думата, моля. Благодаря. Господин заместник-председател, добре дошли и благодаря за вашето присъствие днес на първи обмен на мнение. Желая ви всичко добро. Имате много голям ресурс и голяма отговорност. Имате и много компетенции. Въпрос. Чухме критични забележки по отношение на посещението ви в Турция и аз мятам лично, че това посещение беше нужно. Когато ние казваме, че искаме да работим с Турция ефективно, особено по миграцията, естествено трябва да работим и да говорим с Турция. Но въпросът ми е, какво ще се случи сега с споразумението с Турция? Особено като се има предвид, че от Ердоган споразумението не се спазва. Не само, че не се спазва, но Ердоган се държи провокативно. Той казва, че може да го наруши. Моля, една минута спазвайте, ако обичате. Господин Санчес, благодаря, ще бъда кратък. Добре дошли, господин комисар. Благодаря ви за презентацията, която направихте. Какво може да направи комисаря за промяна на възприятията на някои страни, свързани с миграцията? Това е необходимост, това е възможност, не само предизвикателство. Сега да поговорим за трафикантите, говорихте за трафикантите, за негативните страни на миграцията, но какво може да направим за положителните страни на мигрантите, например, интеграцията на мигрантите, да се прекъсне тази верижност на миграцията. Какви трябва да бъдат правомощите на властите, на кметовете, например. И когато говорим за а малолетните лица. Как трябва да работим с тях? Следващият оратор. Два въпроса за миграцията. В пакта имате два трудни шпагата, които трябва да направите. От една страна, вие говорихте за отговорностите, това е ясно, и въпроса с третите страни, да ги убедите да приемат своите граждани. Аз искам да говоря за легалната миграция. Как ще убедите държавите членки да ви дадат повече от това, което имате в момента? Вие говорихте за, поли... за пилотните проекти. Те са символични, но не дават достатъчни резултати. Има 20-30 такива, те не са достатъчни. 5G. Кой ще поеме ресора на комисар Кен. Какви ще са следващите стъпки на технологията 5G и кога ще се смята, че тази технология наистина ще навлезе? Госпожа Каков. Една минута. Благодаря, господин комисар. Вие описахте вашите разговори с Анкара като конструктивни. Много бежанци, милиони бежанци има в Турция. Статистиката ми е от 2018 година. Наистина Турция има най-много бежанци в света. Как ще контролирате миграционната криза? Европейският съюз се ангажира да си сътрудничи с Турция като стратегически партньор. Е, Ердоган се изказа негативно и заплаши да отвори вратите за бежанците, ако Европейския съюз не му позволи да действа в Сирия така, както той иска. Смятате ли, че трябва да се вземат предвид непоследователните действия на нашите външни граници. Мислите ли, че Турция би могла да бъде част от Европейския съюз, без да разбере, че Европа застава за ценности като солидарност и достоверност? Моля, спазвайте едната минута. Господин Рестлер. Благодаря. Господин Схенас, вие имате голям ресор, аз ще се спре на миграцията. Въпреки, че това е въпрос, който е доста обширен и ние трябва да мислим за устойчива миграция, легална миграция и споразумение за сътрудничество с всички страни по маршрутите. Е, трябва да се справим и с първопричините за миграцията. Трябва да се борим повече с трафикантите, с нелегалната миграция и в момента на външните граници имаме голям миграционен натиск. Моят въпрос е, може ли да обясните повече е, каква ще е стратегията на комисията за подкрепа към страните на, външната, на външните граници и какви са гра... различията според вас между различните маршрути на миграцията. Благодаря. Вие, вие говорите за прецедент, за пакет и така нататък, но той не беше успешен. А, а, това беше обаче защото държавите членки блокираха този текст и всъщност някои не искат да приемат емигранти. Но всъщност искам да запитам, имате ли наистина намерението да изтеглите текста за процедурата, защото това всъщност е позицията на държавите членки. Ще заместите ли предложенията във връзка с външните граници? Ако отговора е да, това означава ли, че ще има една държава, която ще се основава на опита на държавите членки, които са в чакалнята. Това са затворени общности. Това са държави, които ня... това са лица, които нямат право на допускане до държавата. Е, има и е, затворени центрове, които са свързани с, <clears throat> свободата. Благодаря. Два въпроса във връзка с правото на обежище, с правото на подаване на молба за обежище. Това е, ще бъде в ресора на вашата комисия. Също така, отношенията между държавите, които са на външните граници и другите държави. Ще работите ли заедно с господин Борел в сътрудничество? Господин Брайер. Господин комисар, аз изслушах много внимателно това, което вие казахте за стратегията за сигурност, която ще ни предложите. И аз съм загрижен от това, което ни учи миналото, а именно, че това ще е стратегия за контрол, а не за сигурност. Аргументът по принцип е, че е, законодателството не е достатъчно да, да се пребори срещу престъпността, значи ни трябва повече законодателство. Така че, моля бъдете внимателен, когато предлагате това ново законодателство. За записите на лични съобщения и запазването на данните, въпросът ми е – комисията ще направи ли ново предложение за съхраняване на данните и с посещението ви в Турция? Може ли да ни кажете как, как изглежда обмен на данни между Турция и Европол? Госпожа Дейли, благодаря. Аз бях малко разочарована за това, че вие не говорихте много в подробности и от вашето отношение към Турция – казвайки, че е, Турция подслонява най-много бежанци, но Турция прави от хората бежанци, отваряйки и отваряйки границите си по този начин. В този контекст бих искал да, да знам повече за вашето посещение в Турция, обмена на лични данни, защото Турция има огромен проблем при дефиницията на тероризма, на престъпленията. Ние разбираме, че преговорите са в напреднала фаза, но нямаме подробности. Дезинформацията онлайн е голямо предизвикателство в глобален план за, за всички нас. Как ще защитите хората от цензура и надзор? Госпожа, господин Сикърц за, за киберпрестъпността. Искам да задам въпрос. Всеки, който чете доклада на Интерпол за киберсигурността, ще разбере, че най-вече се разпространява детска порнография в интернет и това е едно огромно престъпление. На този фон трябва да похвалим Интерпол Моят въпрос е, как смятате да оптимизирате работата на Интерпол и как ще подкрепите Интерпол в тази насока? Господин Ридавес за една минута. Благодаря, господин председател. И благодаря на заместник-председателя за неговите обяснения и въведителни бележки. Що се отнася до миграцията. Хавиер Морена каза, говори за връзката на миграцията с трудовия пазар. Искам да попитам, как, какъв е новия фокус на, миграцион, на пакта за миграцията? Не бива да позволим провал на този пакт при, при обсъжданията между държавите членки. Не може да се приемат най-малкия знаменател от съвета и да се намали амбицията на парламента. Обяснете ни, моля, какви, каква е динамиката при преговорите ви с държавите членки? Господин Магот, Миналата седмица бе публикувано едно видео, което доказва, че се връщат мигранти насилствено. И има все повече и повече доказателства за насилствено връщане, ако комисията нищо не прави. Какво ще кажете за това? Ще се застъпите ли за върховенство на закона? Освен това, ситуацията на гръцките острови не е добра. Напротив, срамна е. Но има хора, като Салам Алдин, които е, създаде една организация, бе арестуван обаче и бе освободен в последствие, защото бе неправомерно обвинен. Сега пак е арестуван и, пред, и предстои неговата, неговото екстрадиране, ще подкрепите ли, ще се станете ли зад него, ще го защитите ли или не? Господин Варено. Благодаря, господин Схинас. Вие знаете, че някои държави членки, особено Испания, приеха определено законодателство. Ние сме загрижени от това законодателство. Рано е още да го оценяваме, но искаме да разберем какви са, какво е вашето впечатление от него. Смятате ли, че има нужда от подобни законодателни действия и какви усилия могат да се положат за една сигурна и уредена миграция? И трябва ли да се и остаряло ли е забраната на надзора на частни партньори и как смятате да се опазват външните граници. Господин Вайларс, благодаря, господин председател. Господин Схинърс, благодаря ви за вашата презентация тази вечер. Едно от нещата, които казахте, аз приветствам, а именно борбата срещу организираната престъпност, стратегията за сигурност. Също така разбрах, че вие, е, вие пътувате заедно с моя шведски колега. Водите важни дискусии с вашите партньори, но едно нещо, което не бива да забравяте, когато посещавате по-малките страни, опита на, на обикновените хора. Аз, например, разбрах, че едно семейство е пострадало от организирана престъпност, от грабеж. Моят въпрос е какво мога да кажа на такива хора, когато следващия път ме попитат какво прави Европейския съюз, за да ги защити господин Роберти. Благодаря. Комисар Схинас, вие говорихте за това да се, че ще се борите с трафикантите. Какво ще направите? Е, ще се възроди ли мисията София или не? Освен това, говорихте за здравето и енергийния и енергетиката. Но в крайна сметка става дума за борбата срещу международната престъпност. Тя е много важна за сигурността и безопасността на гражданите. Какво смята комисията да направи, за да се справи с международната корупция? Следващият оратор. Благодаря. Няма, няма, Европа, няма страна в Европа, където не нарастват фашистски и екстремистски антимюсулмански идеологии. Какво смятате да направите, за да дадете отпор срещу антиисля... Е, е, е, антиислямизма? какво ще направи стратегията за сигурност, за да се прекрати антиислямистския наратив. Аз може би няма да съм повече евродепутат, но вие ще имате ли коража да дадете отпор и да използвате нужните ресурси, за да се преборите с mesma. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Съвсем накратко, колегата ми говореше за исламофобия. Аз исках да повдигна въпрос, един друг въпрос, който имаме в Европа. А, това е, са заплахите и атаките срещу християнската общност. И това се случва. Вчера една неправителствена организация, която събира мигранти от Либия, заяви, че няма да отиде да се занимава с това. Кой ще защити европейския начин на живот? Комисаря има ли някакъв план да помогне на държавите в политиката за ръждаемостта? Господин Скинес, като а, вас а, аз пътувах до Гърция, за да разбера как, как изглежда ситуацията. Има студ... хиляди хора, които спът на студено навън, навън нямат покрив, нямат лекарства. аз зададох въпрос на комисар Йохансен, но не получих удовлетворителен а, отговор. Ще се опитате ли да се борите, да подобрите условията в центровете с децата? Ще се борите ли за достоинството на тези хора, защото тази борба трябва да бъде наша борба? Ще се борите ли за тези хора? Благодаря. И сега колегата Бартоло. Надявам се, че не съм изпуснал всички. Благодаря, господин председател. Господин комисар, питам се дали комисията разглежда въпроса за демографската катастрофа в Европа. Това е един дългосрочен проблем. ние говорим за законни имиграционни канали и говорим, че трябва да приемаме само квалифицирани хора, но ние също така имаме нужда и от други видове работници. Е, този документ, е, тъй наречения non-paper, не смятате ли, че той се фокусира прекалено много върху връщанията и репатрирането, особено в Гърция. <coughs> Мисля, че изключи, приключихме с въпроса. Ако ми позволите, мисля, че имаме приблизително половин час Uh, address rule of law relevant. Остава ни половин час само до втората част от нашето заседание с господин Рейндърс и Тупи Райнен. Така че ще се помоля комисаря да се опита да се спре съвсем накратко, с по една дума на всеки зададен въпрос. Знам, че задачата не е лесна. Най-лошото е да се пренебръгнат някои въпроси. И така ще се подсилят само изразените притеснения. Ще ви помоля да се ангажирате да предоставите и в писмен вид допълнителни коментари по тези въпроси, на които няма да можете да се спрете за оставащият ни половин час от първата ни част на заседанието. Заповядайте. Благодаря на всички. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за въпросите. В предишен живот винаги съм следял <clears throat> отблизо работата на Либе. И имах причини да направя това, защото повечето от нещата, които се обсъждат тук, рано или късно, <clears throat> стават проблеми, които а, с, с които сме се занимавали в службите, в които съм работил. Аз приветствам живия дебат, който се провежда тук в тази комисия и а, с удоволствие ще продължа да а, работя с вас. Позволете ми да започна с, европейския начин на живот и с а, многото въпроси, които все още по един или по друг начин а, се въртят в, а, около тези понятия и около моя ресор, който е нов, който не съществуваше преди това. Противно на опитите на много хора да представят европейския начин на живот като понятие, стил булдозер, което ще смаже всичко, което му се изпречи, или се смята, че това е един двоичен избор. Ние срещу тях. Никога не съм разбирал това понятие по такъв начин. За мен европейският начин на живот, и аз мисля, че обясних това по време на изслушването, винаги е бил нещо като огледало, едно огледало, което показва какво е Европа, какви сме ние, как изглеждаме, как живеем и как искаме да продължим да живеем. Сега ние сме по-малко от 8% от населението на света. Ние имаме около 20% от световното богатство и изразходваме 50% от разходите в света. А, значи, може да останем така а, и да кажем, този модел на обществото ни удовлетворява или да си зададем въпроса как можем да постигнем и да запазим тези постижения и как ще можем да а, предадем този успех а, в Европа на нашите деца и внуци. Никога не съм изклю... не съм разглеждал този период като изключване. Въпросът за защита или за насърчаване има известен смисъл, защото живеем в европейска демокрация. Това е нещо, което парламента помоли нашата председателка да разгледа и да а, прецени, ние трябва да защитаваме нашите граждани срещу агресия, ние трябва да използваме нещо по-позитивно като насърчаване. И мога да кажа, че съм купил много книги в живота си, но никога не съм купувал а, книга заради първата страница, купувал съм заради автора или за съдържанието на книгата и се надявам, че хората ще преценяват моя ресор по съдържанието му, а не по корицата. И отново въпроса, който е свързан с, с а, за сътрудничеството ми с комисари, особено с комисара Йохансън. И ще повторя това, което казах на, по време на изслушването, а именно според мисията ми това е конкретен набор задачи. Трябва да оптимизирам работата на комисарите, които работят в моята група. Това не означава, че ще ги замествам. Нямам такава амбиция, нямам такова намерение, но имам легитимност, идвайки тук от този парламент, да а, работим, за да постигнем всичко това, което сме обещали в образованието, в сферата на уменията. Това са конкретни ангажименти, <clears throat> които по които ще работи с комисията, не вместо комисията. По въпроса за повдигнатите от вас въпроси, аз много тук внимателно си записвах и подробно. Позволете ми да започна първо с, с сигурността. Мисля, че бях съвсем ясен, когато казах, че бъдещата ни стратегия за сигурността ще бъде стратегия, която ще се занимава с всичко, което е свързано с технологичния напредък, но и с традиционните сфери. Според мен ще бъде неправилно да се предпочита едната писа а, вместо другата. Не може да се занимаваме с, с киберсигурност или с интернет, ако нямаме обеж... убедителни отговори на проблемите в летищата, в заводите и така нататък. Акцентът върху трансграничните заплахи със сигурността е ясен. Именно там можем да постигнем промяна с държавите членки и с съвета. Именно там можем да оправдаем и да покажем допълнителната стойност. Софи Интвелд говореше за а, домашното насилие. Ще говоря с комисара Рейндър, с новата стратегия за равнопоставеност между половете, която беше представена от госпожа Фондер Лайен. Това трябва да се решава в а, конкретен контекст. Същото е валидно и за насилието срещу а, уязвими части на населението. Искам обаче да а, ви предпазя а, от отношение или това, или друго. Напротив, <clears throat> трябва да се работи по всички въпроси и мисля, че би било разумно да се очаква това в третото три месече на следващата година. Отново за сигурността. Не споделям страховете, че а, сигурността означава надзор. А, разбирам, че има такива страхове, но бях съвсем ясен. Няма да използваме права, основни права на човека, тогава, когато разглеждаме а, проблеми, свързани с сигурността. <clears throat> Това не е експост анекс. Това е ключа, който <clears throat> отключва сигурността и естествено ще дам достатъчно гаранции за това. Позволете ми да стигна до въпроса за Турция, която е интересна от различни гледни точки за много от вас. Всички тези вали... точки, гледни точки са напълно валидни. Позволете ми е, да реша, че не решихме така фриволно да отидем до Турция. Що да не отидем до Турция? Като сме в Разгиле, сме в Атина, да отидем и до Турция. Проведохме много а, подробен и широк дебат. а, проучихме възгледи от министерствата относно полезността на това посещение. Получихме един почти консенсус от всички държави членки, които сметнаха, че такова посещение би било полезно за Европа. И независимо от това, ние не отидохме без сигурност, че нашето посещение ще бъде добре разбрано от нашите турски партньори. Госпожа Фандерлайн беше говорила с господин Ердоган и беше пояснила съвсем ясно контекста, в който ще се проведе нашето посещение. Не отидохме там, за да решаваме общите всички отношения на, е, между Европейския съюз и Турция, които не са в апогея си в момента, но отидохме да решим проблема с войната в Сирия. Отидохме там, за да предадем три прости послания, които могат да повторя тук. Първо, казахме здравейте, ние сме новия екип. И това може би се оказа по-важно, защото а, ангажираността с предишния екип не беше много добра и беше важно те да ни видят като нови събеседници. Второ, ние им благодарихме, госпожа Сипел, да, защото това е държавата с най-големия брой а, бежанци, може би не на глава от население. И ние им благодарихме, защото те правят усилия. Добре, с, наше, с наша подкрепа, <clears throat> но те предоставят, те, се, те предоставят а, а, обежище на 4 милиона хора там. Ще, и им казахме, ще продължаваме да се ангажираме с миграцията, защото историята и географията ни е осъдила да го направим. Да, а, наистина има нула а, пристигащи в гръцките острови, но когато напуснахме, дойдоха девет лодки. Това не беше обсъждане по геополитиката, не беше обсъждане по данните, по големите въпроси, по разширяването, това са въпроси, по които ще се работи отделно, но ангажимента за миграцията беше важен и мога да кажа, че общо взето това остави една отворена перспектива. Не постигнахме съгласие с, с Турция за начина по който се изразходват парите за беженците те смятат, че трябва да се плаща директно. Ние предпочитаме да финансираме агенции на ООН служби, също така рамбусираме здравеопазване, ние плащаме фактури, които ни се изпращат, имахме несъгласие по начина по който се изразходват средствата, но в общи линии изразходването на средства след поети ангажимент за 6 милиарда. Вече има сходимост на становищата. И сега преминавам към пакта. Отправната точка за пакта беше довод, който не чувам за пръв път. Аз го обсъдих подробно по време на изслушването. В никакъв случай това ново начало няма да измести много ценната работа, извършена от парламента. А, напълно осъзнаваме, че ако имаше напредък а, в предишните опити, това се дължеше на вас. Аз няма да ви. Ние идваме при вас като законодатели, а не като слушатели, защото вашата работа и успешната работа е на лице и няма да бъде загубена. Напротив, това няма да започнем от начало ще запазим извършеното, но отправната точка съвсем ясно трябва да се основава на двата основни текста актове. Не беше ваша вината, че те не можаха да бъдат използвани. Процедурата по дъблинската реформа не беше успешна. Това трябва да бъде в сърцефината на новото начало, заедно с другите теми, които споменах. Идеята да се създаде пакет с неща, които ще бъдат смислени за всички, защото е необходимо да изградим консенсус. Необходимо е да запазим общността на интересите в този пакт, което да не позволява на някои държави членки да развалят нещата. Има много идеи, които вече ни се представят. Парламента също, доколкото разбирам, внася идеи. Сега е момента, на нас са е необходими, така да се каже, суровините, за да изградим това. Виждаме много неща, които а, циркулират от различните държави. Окончателното предложение ще бъде изготвено от комисията, като се отчита не само консенсус, но и необходимостта от ефективността. Няма да се за, за, занимаваме с неща, които не биха били практични. Правя още една крачка. Няма да придвижваме нищо, освен а, ако то не е одобрено от хората, които а, ние изслушваме. Защо е важно това? Европа не може да си позволи два провала по тази тема. А, един провал ще оформи начина по който се гледа на Европейския съюз и това е риск, който не искаме да поемем. Така че ние ще изчерпваме цялата добра воля, за да направим нещата както трябва. Мога да отида и една крачка по-нататък и да кажа, <clears throat> че още на този ранен етап на контактите с правителствата и с евродепутатите усещаме позитивност, която се появява. Политическата атмосфера е различна сега. Това е началото на нов цикъл, ново начало. Хората правят усилие да а, покажат добра воля, има политически развитие в някои държавите членки, които допринасят за такова развитие и ние се надяваме, че когато през следващата пролет ние дойдем при вас, ще можем да ви покажем нещо смислено. Сега към някои конкретни въпроси. Първо за Брексит. Ясно е, че сигурността ще бъде един от основните проблеми в бъдещите отношения с Обединеното кралство. Сигурността, ако ми позволите да се изразя така, ще бъде жизнения минимум в всякакви бъдещи споразумения с Обединеното кралство след Брексит. Същевременно не трябва да се забравя, че Обединеното кралство ще бъде трета страна и няма да бъде член на Шенген, така че няма да има дълбочина на отношенията, която ще бъде, да бъде сравнима с членство. Ние обаче смятаме Обединеното кралство като стратегически партньор и по време на преходния период ще направим всичко, за да намерим най-добрата възможност за бъдещите отношения. Сега по въпроса за Харватия. Много добре разбираме а, сведенията за малтретиране, защитата на правата на търсещите обежище, отношенията на правозащитниците и правоприлагащите организации. Това са проблеми, които трябва да бъдат сериозно обсъждани и убедително решавани. Ние сме в тясно сътрудничество с, с хрватските власти и комисара Йохансън ме убеди, че са обсъждани тези въпроси със съответния хрватски министр. Това е нещо, на което ние гледаме много, много сериозно. По въпроса за неправителствените организации, казах по време на изслушването и ще повторя, че НПО-тата са част от решението, а е не от проблеми. Ние трябва да направим така, че неправителствени организации, които работят добре в Средиземноморието и в други места, трябва да бъдат защитени в рамките на предвидимостта, обаче, която позволява управляването на ситуацията да бъде ефективно и убедително. Имахме тези споразумения, мини споразумения, ако искате, за спасителните операции през октомври в Малта с някои от държавите членки. За съжаление, това не се срещна с съгласие в съвета, защото държавите членки очакват пакта, но работата на неправителствените организации показва, че е необходимо структурирано решение на проблемите, а не адхок решения, които до сега се оказаха неподходящи. Сега стигам до Гърция. Многократно оказах, че ситуацията в гръцките острови не е нещо, което искаме да виждаме аз мисля, че трябва да имаме смелостта да кажем, че Гърция а, сама се справя с безпредседентен миграционен поток, който без системно подобрение, чрез поделяне на бремето и подобрена солидарност, никога няма да доведе до адекватни решения – от Страсбург и от Брюксел ние може да поставяме диагнози, но трябва да бъдем практични, смислени и да им дадем цялата солидарност, която им е необходимо, не само адхок решение, но и от гледна точка на пакта, реформата на законодателството за убежището, защото без това Гърция и другите държави няма да могат да се справят. За интеграцията и за включването, аз лично се надявам, че Европа ще се справи по-добре през следващите години. На първо място, защото постепенно обществата разбират, че това е необходимост и приоритет. И второ, тези нови европейци около нас ще си поискат правата, които смятат, че ние им дължим. И второ, Европейския социален фонд ще действа в следващата финансова рамка, т.е. имаме много повече пари, отколкото чрез предишните миграционни фондове, които позволяваха само краткосрочна миграция – Имам още 4 минути. Позволете ми да кажа сега за ислемофобията, антисеминизма, какво смятаме да направим. Част от това, което имам предвид, защото това беше след изслушването, сферата на равенството на Хелена Дали беше прехвърлено към комисара Юрова. Идеолога с църквите, неконфесионалните организации в борбата с антисеминизма дойде при мен. За мен антисемитизма, ислямофобията и всичко, което се отнася до езика на омразата е напълно несъвместимо с европейския начин на живот. Ще обърна аргументи и ще кажат онова, което ни дефинира е, че именно ние успяхме да станем общества, където в които тези патологии са неприемливи. Съгласен съм, че расте опасност и от ислямофобия, и от антисеминизъм. И съм решен да активирам всички мерки, на, а, с които разполагам. А, и много се надявам, че с членове, включително на вашата комисия, ще може да реагираме положително по тези въпроси. Председателя, благодарим ви за усилието а, и оценяваме високо, че а, ще има една 30 секунд, един 30 секунден въпрос от госпожа Сипел. Не повече от 30 секунди. Много често ни бъркат с госпожа Сипел. Извинявайте. Благодаря ви за обширния отговор. Една забележка по нещо, което казахте в началото за домашното насилие. 3000 са жертвите годишно и повече. Не е маловажен въпроса. Казахте, ще реша проблема с стратегията за равнопоставеност. Не. Въпросът опира до обществена сигурност. 3000 жени умират заради насилие. Това е въпрос, който касае обществената сигурност, а не равенството между половете. Добре отбелязвам се това, което казвате, казва комисаря. И в заключение да напомня на всички, казва председателя, че в началото на следващата година трябва да видим как стоят преговорите за обмен на лични данни между Европол и поне 8 държави от Близкия изток и Африка, най-вече Турция. Очаква се от комисията писмена информация по темата. Очакваме да я получим своевременно. Второ, ще поканим отново заместник председател Схинас в края на януари, за да ни даде информация за Изход от процедурата, в която участвате с комисаря Йохансен. И също така координаторите на Либер решиха да изпратят писмо на комисията по пакта за убежище и миграция, който ще стане през януари. Сигурен съм, че отново ще можем да се спрем на въпроса за законните пътища, който, както видяхте, е много важен за нашата комисия. Очакваме Европейската комисия да се занимава с въпроса да се разкрият законни пътища за миграция. и да финализира проекта на пакта за убежище и миграция. Благодаря ви. Съвсем на време приключихме. Госпожа Турпилайнин и комисарят Рейндерс чакат своя ред. Благодарим ви, заместник, господин заместник председател, за това, че оползотворихме личното време. Желаем всичко най-хубаво и ако не се видим до коледа, весели празници! Please stay in the room. Моля ви да останете в залата. Не си тръгвайте. Останете в залата, тъй като ни чака още час и половина и три важни въпроса. This... Които някак ще трябва да ги сместим в оставащото време.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 възможно най-удобния за извънредно заседание на нашата комисия, което тече паралелно с пленарното заседание, но това е положението. Да се постараем да изчерпим дневния ред. Още три важни въпроса ни остават. На първо място днес имаме възможност за размяна на мнения с съвета, представляван от министър Турполайнен. Добре дошли! ще обсъдим заключението на председателството от ноември 2019 за оценката на годишния диалог за върховенството на закона. Второ, последващи мерки след предложението на парламента по член 7, първа алинея от договора за Европейския съюз. Положението с върховенството на закона в Унгария. Както знаете, по време на фирландското председателство на 10 декември бе проведено второ изслушване за Унгария по член 7, първа алинея председателството покани парламента да присъства на така наречената неформална работна закуска. Покани парламента на това мероприятие преди заседанието на министрите на външните работи. Докладчика по темата е госпожа Делво Корфилд и Интфелд, председател на групата за наблюдение демокрация върховенство на закона. Това бяха нашите представители на неформалното заседание. Още веднъж искам да подчертая и да повторя, че дълбоко съжаляваме, че независимо, че бяхме поканени на заседанието, Получихме неформална покана да изразим своята позиция преди съвета в неформална обстановка. Т.е. нашето искане не бе изпълнено все още. Сърдечно приветствам госпожа Топорайнен, министър по европейските въпроси, на заседанието на нашата комисия. Искам да я приканя да представя заключенията на председателството и да не запознае с положението, свързано с върховенството на закона в Унгария. След това ще имаме възможност за размяна на въпроси и отговори с комисаря Рейндърс, нашия комисар. Добре дошъл, господин комисар, на заседанието на нашата комисия, за да видим какво мисли комисията по този актуален и деликатен въпрос. След това, разбира се, ще дадем думата на докладчика, докладчици в сянка за кратки въпроси. Не трябва да забравяме, че това е първата глава от втората ни част за вечерното заседание. Имаме час и половина да изчерпим всички въпроси. Унгария, Полша, и след това още малко време ще ни трябва, за да чуем представяне на заключенията от мисията на комисията Либе в Малта, която бе проведена по спешност преди около седмица през декември. Първо, госпожа Топорайнен, актуални въпроси, свързани с върховенството на закона в Унгария – благодаря, уважаеми депутати, дами и господа, скъпи приятели. В залата виждам много приятели. Искам да ви благодаря, господин председател, за поканата да участвам в съвместния дебат. За мен е голямо удоволствие да бъда тук с вас днес. Както знаете, Върховенството на закона е сред основните приоритети на нашето председателство. Лично аз работя активно по този важен въпрос като председател на съвета по външни работи. Поради редици причини е съвсем своевременно да се говори за европейските ценности. Изправени сме пред е, все по-сложна европейска и глобална оперативна обстановка – Очакванията на нашите граждани към Европейския съюз също растат. Насред всичко това не трябва да забравяме, че ЕС е преди всичко общност от ценности. Върховенството на закони е част от нашето европейско ДНК и крегален камък на нашите действия. Същевременно то изпълнява и важна практическа функция – Върховенството на закона засяга всички части на обществото, държавата, съюза, националните органи, бизнеса, гражданите. А относно актуалните теми, първо, диалога по върховенство на закона с съвета. Съвета на външните работи обсъди въпроса да се повиши запазването на върховенство на закона. През юли, септември и последно през ноември. Акцентът на дискусиите бе засилването на инструментите по върховенството на закона в ЕС, създаване на взаимовръзка между тях. Основната дума е превенция. Акцента бе да се намерят по-ефикасни средства за предотвратяване и то своевременно на проблемите. По-конкретно, диалога по върховенството на закона трябва да стане по задълбочен и по-смислен. След дискусиите през декември изпратихме писмен въпрос на държавите членки, в който се предлага диалога да се превърне в обща дискусия за състоянието на върховенството на закона в Съюза, като се отчитат положителните и отрицателните тенденции. Предлагаме и новия годишен доклад на комисията да се използва като подготовка за диалога. В писмените отговори по време на дискусията през ноември, мнозинството от делегациите бяха готови да се съобразят с нашето предложение. И така, заключението ни е, че тази идея набра подкрепа след 26 държави членки. Така ще се засили диалога и ще се създаде взаимодействие с цикъла по върховенство на закона на комисията. Уверена съм, че в дългосрочен план така проблемите ще се предотвратяват по-ефикасно чрез засилено сътрудничество и структурирана дискусия. Сега, член 7, първа алинея, процедурата за Унгария – Както знаете, организирахме първото изслушване на Унгария през септември на съвета по външни работи. Тъй като мина почти една година, откакто получихме аргументираното предложение на парламента, сметнахме, че е крайно време да се проведе първото изслушване. То бе с общ характер, включваше всички елементи от предложението на парламента, първо Унгария получи възможност да се чуе и нейния глас. Бе организирано второ изслушване през декември на съвета по външни работи. Тук акцента бе три въпроса. Свободата на изразяване, академична свобода и независимост на съдебната власт. Тези въпроси като че ли будиха най-много притеснения по време на първото изслушване. И на двете изслушвания другите държави членки получиха възможност да зададат въпроси на Унгария. Те се възползваха от тази възможност. Със задоволство мога да кажа, че изслушванията бяха проведени конструктивно, с взаимно уважение и откритост. Нашето процедурно заключение от тези изслушвания е, че Съвета ще продължава да следи този въпрос, тъй като инициативата е в страната на парламента, съвета трябва да бъде информиран редовно. В подготовка за заседанието аз се срещнах с господин Агилар, Харватска, Германия, с докладчика. Също така, преди изслушването миналата седмица организирах неформална закуска на министрите на външните работи с участието на представители на вашата комисия и Европейската комисия. Закуската позволи много полезна размена на мнение за процедурата срещу Унгария – Искам да благодаря на комисията Либе за доброто сътрудничество по време на нашето председателство по този важен и труден въпрос. Скъпи приятели, запазването и подсилването на нашия цокъл от ценности е всеобщо начинание и задача на всички институции и държави членки нека заедно да работим за постигането на тази важна цел и в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Топорайнен. А сега ще проведем дискусия. Предлагам първо да изслушаме докладчика госпожа Дебо Корфилд за 3 минути. След това са докладчиците в сянка. Предлагам по минута и половина за докладчик Сянка и по една минута за останалите депутати. Има камери, които излъчват на живо това заседание. Полсат, ТВ-24 поискаха да излъчват на живо това заседание нямаше възражения, получиха разрешение да се захващаме за работа. Виждам, че все повече и повече карти се вдига. Ще ви помоля да се придържате към отреденото време, тъй като ни чака и Полша, и Малта. Започваме с докладчика, госпожа Делбус Корфилд, за 3 минути. Ще говоря на френски. Искам да благодаря на председателството, както вече казах неколкократно, за сътрудничеството. От името на парламента се поздравявам, че председателството пое ангажимент за връзка с парламента, но за съжаление нямаше пълно участие на парламента на заседанието в съвета. Това те първа предстои да бъде направено. Искам да благодаря на комисаря за присъствието и присъствието му по време на закуската. За лоялното сътрудничество между трите институции мисля, че не чака още работа. Няма да настоявам се още по този въпрос, тъй като въпросът е повдигнат от председателя. Може да използвате нашия експертен опит по дългото досие на Унгария – опит, който не е само в моите ръце, е в ръцете на много депутати и то от повече от 10 години. Неформалната закуска преди изслушването, макар това да не е най-добрата формула, бе много важна. И пак искам да кажа, че много хубаво бе, че присъстваха всички държави членки, много министри – и благодарение на коража и работата на финландското председателство, всички държави членки бяха поели ангажимент, бяха подготвени, гледаха много внимателно на ситуацията и по време на закуската бе поет ангажимент от някои държави членки да продължат работа по досието, да продължат да участват, да не го оставят на заден план. Двама ангажименти, поех ангажимент да работят по досието също така. В изслушването след закуската, то е при закроти, закрити врати, не бяхме поканени. Само искам да подчертая факта, че имаше твит по време на изслушването от унгарското правителство. с обидно съдържание спрямо някои държави членки и някои членове на правителствата. Човек трябва да е много внимателен. Това не се случва за първи път и мисля, че е източник на сериозно притеснение. Днес приключваме етапа заедно с вас. Ние започнахме работа по това досие. Вие актуализирахте досието. Независимост на съдебната власт, научната свобода, вие засегнахте тези теми, положението деградира вместо да се подобрява, както бе казано и по време на закуската. Но настъпва и нов етап културното измерение, което също се атакува от правителството. Атакуват се всички аспекти на свободата на изразяване. Прекрачихме една притеснителна граница – ще бъдат подчинени театрите, тъй като в момента се предвижда законодателство в този смисъл. И Харватска и Германия, надявам се, че ще проявят същата ангажираност, същия кораж като вас по тази тема. Благодаря ви, госпожо Делмонт Корфилд. Сега минута и половина за докладчиците в Сянка. Всички координатори искат да вземат думата и някои други депутати, така че придържайте се към времето, доколкото е възможно. Докладчика в сянка на НП, госпожа Мецола, за минута и половина. Благодаря, господин председател, благодаря ви, госпожо министър. За последен път се срещаме. Искам да ви благодаря за професионализма и ефикасността на вашето председателство. По този въпрос НП е съгласна с другите групи за пълноправно участие на парламента. Искаме и докладчите в сянка да присъстват на неформалното заседание сутринта. Така всички политически групи ще имат възможност да бъдат представени. Нашата група винаги е твърдяла, че върховенството на закона трябва да е факт навсякъде. Ценностите по договорите винаги трябва да бъдат е, зачитани. В последно време обаче установяваме, че механизмите на европейско равнище не са ефикасни или са недостатъчни, за да постигнат заявената цел. Въпросът не е наказателни санкции. Трябва да направим така, че правата, които очакват европейските граждани, да бъдат зачитани. За тази цел се нуждаем от цялостен независим механизъм за върховенство на закона, да се упражнява контрол и то обективен върху всяка държава членка. Така ще избегнем обвиненията в субективност и ще преминем към една система на пълна равнопоставеност. Това, което винаги ме изненадва е колко бързо си сменят мнението хората в зависимост от управляващата партия. Това обаче няма да го видите при мен и моята група. Според мен този дебат трябва да приключи най-накрая. Госпожа Будек. Uh, Благодаря. Уважаеми колеги и госпожо министър, все повече години минават и вашият мандат започна, докато някои правителства нарушават върховенството на закона във все повече области. Е, те накърняват основни свободи, човешки права и контролират медии. Впечатлението е, че те са безнаказани. И Унгария напоследък накърни академичната свобода, независимостта на, е, на съдиите. Е, това бе подчертано от моите колеги от Зелените. Амбицията на европейското ръководство, на Европейската комисия, парламента и съвета е бързо и невъзвратимо да подведат под отговорност онези, които са накърнили върховенството на закона е и да се задейства процедурата по член 7. Трябва да има механизми, които да предотвратят бъдещи, бъдещо нарушаване на върховенството на закона. Естествено, политическите партии са отговорни, правителствата са отговорни това да не се случва, защото гражданите и в случая унгарците ста, страдат от тези действия госпожа Тругаро от Реня. Благодаря. Аз искам да споделя някои мисли за това какво се случва в и с Унгария. Но преди това, един общ коментар, който мисля, че е важен. До момента, в който ние се обединим около едно мнение за единодушното гласуване – за задействане на член 7, докато не стигнем този момент, е, процедурата няма да достигне до Орбан. Трябва ни механизъм за опазване на върховенството на закона с ясни правила. И аз не съм сигурна, че дори да имаме тези правила, ако продължава да съществува правилото за вземане на единодушно решение, не съм сигурна, че този механизъм ще задейства. Медийната свобода е друго, друг проблем в Унгария. Тя умира. Когато Орбан, е, името на Орбан се спомене, е, някои редактори треперят. Това не е приемливо. Някои медии се, са абсолютно контролиране. Освен това, говори се, че няма руска пропаганда в Унгария, но а, истината е, че пропагандата на Орбан е толкова сигурна, че, че Орбан няма нужда от полуките на, на Путин. Орбан е много силен. И на следващо място, може би е назрял моментът съветът да проведе изслушвания и да действа, защото ще имаме полуистина и твитове, защото начинът по който те изтекоха от заседанието беше срамен. Николас Бей. Не е тук. Някой иска ли да го замести? От името на идентичност и демокрация? Не. Преминаваме към Госпожа Виневска от Екаре. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за вашето въведение. Член 7 стана стана инструмент за наказване на демократично избрани правителства – някой от вас може да мислят, че тези правителства не са надежни, защото те не следват вашите политически линии. Предишният е, оратор е, говори за дезинформация и фалшиви новини, но нека ви кажа, че вие самите допринасяте за тази дезинформация, защото вие повтаряте новини, които не са доказани и не са истина. Европейският съюз беше обединение, съюз на суверенни държави членки, а държавите членки могат да избират своите демократични мнозинства и да избират своите правителства. Но това, което вие правите, е именно да се опитате и да, да накарате държавите членки да нарушат върховенството на закони. Вие продължавате да оценявате господин Орбан и се опитвате да докажете и да ни накарате да повярваме, че унгарците са, се страхуват от Орбан. Това не е сериозно. Нека повторя, ние имаме демократично избрано правителство в Унгария. Унгарското правителство иска да вземе предвид най-вече нуждите на своите граждани. Европейският съюз е съюз от суверенни държави. Следващият оратор не е тук. Корнелия Ернст от Гуе ще го замести. Да, така е наистина. Аз говоря от името на Бьорк. Той има други задачи в момента. Може би да кажа следното. Нека разберем за какво става дума. Не става дума за самоопределянето на един народ или на... Не става дума за малки бюрократични изисквания, става дума за основни права и свободи. Това е основата на демокрацията и за това в моя регион нашите граждани излязоха на улицата през 89-та година. За това става дума тези свободи и права трябва да въжат за всички. На второ място имаме нужда от механизъм за върховенството на закона, който да е повече от задействане на процедурата за несъответствие. Това е нещо наистина, което в момента не съществува. В началото човек си е мислил, че след като една държава се присъедини към а, с, Европейския съюз, няма да има проблеми с върховенството на закона, но явно не е така. Добре, на следващо място. Какво ни казаха колегите от Онкария? Какви са аргументите им? Какво е състоянието на нещата всъщност? Е, комисията какви бъдещи стъпки предвижда? Е, и искам повече обяснение за това. Председателят, виждам, че координаторите искат думата, ще я получат, но моля вместете се в минута и половина. Госпожа Зипел има думата. Благодаря. Кратък въпрос към председателството. Говорите за инструмента за върховенството на закона и превентивните мерки. Казахте, че 26 държави членки са съгласни. Може би може да оцените какви са тези и как ще изглеждат тези инструменти и какво ще правят. На второ място. Спомена се новият закон, при, в, според който министъра на човешките ресурси може да назначава директорите на местните театри. Това се е случило след последните местни избори. Искам да попитам, какво се крие за това? Освен това, защо в парламента не може да се създадат е, групи? Сега за систематичното нарушаване на върховенството на закона в Унгария. Странно беше, че някой от колегите каза, че винаги са се се утвърждавало върховенството на закона, но хората променят мнението си, когато техните е, партийни приятели са в правителството. Искам да напомня, че преди време ние стъпихме на едно законодателство и миналия понеделник взехме решение, че трябва да се следи на нарушаването на върховенството на закона, но една група в парламента се възпротиви. Благодаря на председателството на госпожа Тюпорайнен. Знае, че вие сте много ангажирани, но трябва да направя следното заключение. Съветът не прави нищо, въпреки че вие полагате усилия. Много приказки се изприказват, но нищо не се случва. В междувременно върховенството на закона, основните а, свободи, биват изнасилвани и убивани. А ние нищо не правим. И държавите членки нищо не правят. Отново казвам, вие полагате усилия, но до демокрацията умира в Польша и в Унгария. Има авторитарни режими. Те върлуват в няколко държави членки има безумна коруп, корупция от страна на лидерите и за това става дума. Какво прави съветът? Нищо. Ние помолихме съвета да обсъди ситуацията в Малта на срещата на върха миналата, минал, миналата седмица. Нищо не, не се говори. А, а чумата се разпространява. Съвета, държавите членки са отговорни за разпадането на Европейския съюз, защото без демокрация, върховенство на закона и основни свободи, Европейския съюз ще умре, няма да функционира, ще умре. И аз се надявам, че вашите колеги най-накрая ще поемат своята отговорност за това, което се случва. Чу, когато чуя, че холандският министр казва, да, всичко буди много голяма загриженост, но нещата опират до национална компетенция. Това не е така. Това е въпрос за Европейския съюз и съвета трябва да започне да поема своята отговорност и отговорността за Европейския съюз. Не говорете за суверенност и национализъм. Сега, трябва да, сега съвета трябва да действа. I know we are confusing. Um, and I, I'm, I'm also... Радвам се на вашето присъствие, госпожо министър, но трябва да кажа, че не съм много съгласна с вас. Много време мина и това, което се случва в Европа е опит за да се възстановят авторитарни режими. Най-напред се атакуват медиите, след това малцинствата, след това се атакуват атакуват гражданското общество, неправителствените организации. Това е един наратив, който дестабилизира демократичните институции. После под, под обстрел са културата и академичните институции. Нека не се заблуждаваме. Нещата не опират само до една държава членка. Нищо не се прави. Може само да ви окоръжа да използвате инструментите на съвета, за да действате. Едно нещо не бе споменато. Е, дискусията за МФР трябва да използваме условията в МФР и да кажем, не може да използвате европейски пари, за да създавате авторитарни държави и да ги стабилизирате. Това не бива да се случва повече. Съвета трябва да бъде на наша страна. Господин Яки. Благодаря, господин председател. Дебатът беше интересен. Чух много интересни гласове, които искат да се извлекат полука, но за какво става дума, когато се говори, че се нарушават прав върховенството на закона. Говори се, че медиите са важни. Да, свободата им е важна, свободата на, универси... на университетите също, съгласен съм, но въпросът е какво, в какво се състои нарушаването на върховенството на закона в Унгария. Нека разберем дали аргументите са правилни или не. Казва се, че ситуацията се влушава. Това е все наказание, това са все обвинения. Нека ви напомня, че когато се отправят обвинения, трябва доказателствата да са верни. А един от аргументите на преждеговорившите колеги беше, че когато е, че когато дамата е била в Унгария и се е про изнесло името на О... Орбан, хората са треперели. Да, но Орбан е избран с мнозинство, а вашата политическа група, вашата партия не може да, да се гордее с такива резултати. Би било хубаво да водим професионални дискусии тук. Когато говорите за нарушаване на върховенството на закона, трябва да го докажете. Преди да продължим с другите оратори, нека завършим с въпроси от страна на депутатите. Една минута за всеки го от вас. Започваме с госпожа Инсер. Благодаря господин председател, и благодаря на вас, госпожо министър, за вашето присъствие, госпожо Топорайна. И благодаря за вашата работа през последната половин година. Искам да попитам, какви са следващите стъпки? Говорим за нарушение на законите. Някои колеги не искат да приемат, че гражданското общество се свива в Унгария. Не искат да приемат, че има политизация на съдебната система в Польша и Унгария. Ние знаем, че това са факти. И то не става дума тук само за Польша. В Польша се взе законово решение за политизацията на съдебната система. В Унгария там има също много фактори, които можеха да бъдат споменати. Моят въпрос е какво се очаква да се направи? Има ли наистина напредък? И може ли да ни дадете пример за превентивните мерки, за които говорихте? Вие казахте, че има някакви превентивни мерки, които се обсъждат. Какви мерки предполагате да бъдат предприяти? Господин Хивеки. Thank you very much. Well... Благодаря. Докато слушах повечето тези изказвания, просто се а, чувствах като в... сред леви инквизитори. Искам да има малко сериозност. Позицията в процедурата, която беше приложена към Унгария представлява лов на вещици. Унгария отговори на всички обвинения и е открита за диалог. Това не се основава на правни изисквания. Това са политически оръжия, маскирани като юридически. Истинския проблем, за който трябва да се говори всъщност, е Малта и убийството на журналист, които социал-демократите се опитват да премахнат от дневния ред. И аз мисля, че това е наистина срамно. всъщност имаме точка за това. Е, просто изчакайте точката за Малта. Преди нея имаме точка за Полша. Госпожа е, Донат. Е, член 7 беше задействан след е, редица мерки, които доказваха, че Унгария нарушила върховенството на закона. Документът е много дълъг и дипломатичен това са неща, които са се случили през последната седмица. Беше въведена, бяха въведени нови санкции а, към, евро, към депутата. Е, Моя въпрос е според а, вашето становище и а, какви мерки трябва да бъдат предприяти, ако унгарското правителство продължава да нарушава правата върховството на закона. Председателството подкрепили такова предложение за просрочност? Аз внесох писмен въпрос до съвета, не съм получила отговор обаче. Искам да запитам дали а, дали, дали а, констатациите от изключването са публично достояние. Аз ще говоря унгарски. Много хора смятат, че задействането на процедурата ще а, вразуми господин Орбан. Напротив, той стана по-радикален и след последните местни избори, след като бяха атакувани трима издатели, нещата се влушиха. Това, което ме радва много е, че Европейския парламент, консервативните християни <clears throat> от НП говорят, че а, говорят за значението на християнските ценности християнските консервативни партии в Европа не могат да се отъждествят с политиката на Фидес. И това а, означава, че ще има последици за хората, които нарушават демокрацията. Следващия оратор ще говоря на словашки. Уважаеми колеги, преди два месеца Европейския парламент прие резолюция за а, намесите на Русия в избори и всеки, който говори, че Русия е била неутрална, а, а, той а, бива критикуван. Ако се спомене е, за Сорос или Шорош, е, това се смята като негативно. А, когато се говорят за университетите, аргумента е ми не става дума за университетите. Искам да кажа на господин Орбан, че поляците и британците трябва да продължат да се борят и че ние ще станем повече, които ще се борим в бъдеще. Ще говоря немски. Много бяха релевантните въпроси, с които трябва да се занимаем и на които трябва да се отговори. Защото това е важно за бъдещето на Европейския съюз. Няма да ги повтарям тези въпроси, но това, което е проблематично и също така важно за този дебат е също така от техническо естество. Тоест, как може да кажем на гражданите в какво се състои в колко важна е върховенството на закона за нашата демокрация. Нито в Унгария, нито в Полша е, имаше преврати. Това са демократично избрани правителства. Така че как може да обясним на гражданите какво означава действително върховенство на закона? Е, Мислили са по този въпрос в съвета? Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ние се нуждаем от по-ефективни мерки, за да спрем разрушаването на правовия ред и дем... демокрацията. Основните права са твърде основни, за да бъдат оставени само за комисията. Трябва да се използват и собствените компетентности. Естествено, те имат компетенции да започнат действия по член 215 пред съда. Но това са средства, които рядко се използват и е, аз се питам защо това е така, при положение, че политическите решения не водят до нищо. А искам да попитам каква е позицията на финландското председателство. Сега ние говорим за Унгария, но разбира се, това може да бъде да се отнася и за Полша. И просто се питам дали това е в, на дневния ред на съвет и на държавите членки. Благодаря, господин Лагодински. Три неща. Първо, как се справяте с, с виктимизацията, с дискриминацията и с обвиненията в дискриминация. Как се справяте в вашите взаимоотношения с правителствата? Също така мъглявостта на понятието върховенство на закона, всичко това е на книга. Е, и последния въпрос – вероятно, вие сте тук за последен път сред нас. Какъв съвет бихте ни дали на нас, извеждайки поуки от този опит? Какво трябва да направим при проектирането на върховенството на закона? Председателя, извинявайте, господин Смекер, една минута имате. Няма проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Топорайнен, за вашето присъствие и за ангажираността ви с върховенството на закон. Искам само да поясня едно нещо. Като докладчик на парламента за правовия ред за новия доклад. Радвам се, че колегите подкрепят тази идея да имаме един безпристрастен и една безпристрастна и обективна оценка. Искам да кажа обаче, че това не би трябвало да бъде да замества процедурата по член 7. Това трябва да се разбере. Трябва да се разбере, че нещата ще вървят паралелно. Съвсем кратък въпрос към министър. вероятно ли е, че диалога ще се извършва в съвета на базата на констатациите на комисията. Благодаря. Микрофон, моля. Предлагам, имаме малко време като се има предвид, че ние трябва да приключим в 22.30, 5 минути може би. А, аз съм сигурен, че това няма да бъде достатъчно, но ситуацията продължава. Това е един открит дебат в рамките на компания компетенциите на Либе. Нека, ай, първо комисаря Райндърс и след това госпожа Топрайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на комисията Либе за ангажираността им с върховенството на закона. Проследявал съм техните обсъждания в миналото с голямо участие на три институции заедно с парламента. Не искам да повтарям това, което беше казано. Съвсем накратко трябва да кажа, че ще продължим да работим под по силата на член 7 с Харватското председателство с комисията, съвета и парламента. И отново казах много неща, не на последно място, за отношенията, дисциплинарните производства с някои е, съди, ново законодателство, свързано с, независимата, с независимостта на съдебната система. Втори елемент е свързан с, с средствата, инструментите, с които разполагаме. Е, и предишния комисар и сегашния ще продължават да налагат процедури за нарушение в Унгария. Това беше направено за законодателството за висшето образование. Третия елемент, разбира се, ще започнем нов цикъл. И моя компетентност ще бъде да работи в комисията за нови механизми за борба срещу дискриминацията, но това ще бъде нов механизъм без изоставяне на процедурата по член 7. Ще използваме различни инструменти. На последно място, но не по значение, финансирането е много важно и аз се надявам, че условията през следващите е, години ще позволят да се постигнат конкретни пос... <clears throat> Е, последствия е, Имате и други обсъждания. Обеден съм, че това ще бъде така. Но член 7 ще продължава да бъде а, сред нашите инструменти. Госпожо Топорайна, ние имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря на почитаемите депутати за а, приноса. Няма да мога да говоря по всичките въпроси, които бяха толкова многобройни, но нека да ви уверя, че си водих бележка по всичките бележки. Ако позволите, ще започна с това, което каза докладчика госпожа Делба Корфилд връзка с работата на съвета. Проблема беше обсъден по време на обсъждането на модалностите, които бяха изготвени в тясно сътрудничество с правната служба и с секретарията на съвета. Член 7 дава роля на Европейския парламент само като не предоставя официална роля на Европейския парламент при решаването на тези въпроси. Това е странно, но сътрудничеството с Европейския парламент е много важно и съвета трябва да бъде информиран за становището на съвета, защото инициативата беше ваша, както обясних. За мен това е нещо много важно. Контактите с вас. Вие също така споменахте за Twitter по време на изслушването на съвета по общите въпроси. Това наистина беше много, нещо много лошо. Поисках писмено обяснение от унгарската делегация. Получих писмо а, с обяснение от унгарското правителство, но то беше недостатъчно, не по темата и а, а, даваше съвсем съмнителни инсинуации по процедурата. Аз се обърнах към Корепер, към постоянните представители да обсъдят ситуацията. Това беше направено тази сутрин, днес сутринта. И мисля, че въпросът е бил обсъден е, и ще се разгледат също така обвиненията на унгарското правителство в писмото им до мен, но и други въпроси, защото този твит не беше много почтен по отношение на нас. Сега, по време на механизмите, ние като председателство се опитахме да направим всичко по силите си да работим по три писти. Ние започнахме с член 7 и направихме онова, което се очакваше от нас. Не беше лесно. Част от обратната връзка, която получавахме, не беше никак ласкателна, но ние смятахме, че е крайно време да се започне. Продължихме процедурата с Полша, с актуализация по втората писта беше диалога по върховенството на закона. И тук очаквам с нетърпение работата на новата комисия, доклада, партньорската проверка. Така че в отговор на вашия въпрос аз е, смятам, че следващия диалог по време на германското председателство той ще бъде проведен в съответствие с, заключенията на съвета. Третата писта е свързана с условността на МФР. Ние имаме вече а, инструментариум за воденето на преговори. Нещата зависят от нас а, е, финансирането а, може да бъде променено и това е нов инструмент от превентивно естество. Говорихме за някои възпиращи мерки, възпиращи а, злоупотреби. Според мен това е много важно. Позволете ми съвсем накратко да реагирам на казаното от госпожа Вишневска. Да, правителствата в Унгария и в Палша наистина са избрани демократично и те са демократични, но когато имаме демократично правителство, в него всички трябва да играят според правилата. Когато говорим за право Фрейд в Европейския съюз, ние не говорим за поведението на дадена държава, не говорим за политическо поведение, говорим за правни факти. Член 2 на договора а, <clears throat> гласи, че а, върховенството на закона е основата на Европейския съюз. Именно за това ние сме така твърди по въпроса. Имаше една има фин, финландска дума сизо, която означава а, издържливост. Нека да използваме всички председателства, хрватското председателство и всички председателства след него. Благодаря, казва председателя. И така. Много се радваме че ви виждаме в този късен час с толкова енергия. И сега нека да продължим с следващата точка. Член 7, параграф първи по отношение на Польша. Европейския парламент и комисията Либе следи отблизо събитията в Полша. Парламента прие редица резолюции. Е, последната беше през март 2018 про време на е, активирането на член 7 с пълната подкрепа на Европейския парламент. Ние е, поехме водещата роля и за Унгария и за Полша. Пред, пред, Моя предшественик говори с а, членове на полския Сейм, с а, съди и, с, и беше а, Имаше едно изслушване през миналата година за независимостта на съдебната система, за необходимите действия, които трябва да се вземат, език на омразата и действия срещу ЛГБТИ. Ние сме много разтревожени от дисциплинарните производства срещу съдии. Именно затова очакваме от двамата ни гости е, да обменят становища по въпроса. Аз съм докладчик по тази тема. Искам да ви помоля да се опитаме да се вместим в времето, с което разполагаме. Затова предлагам да започнете с обсъждане с 5 до 7 минути и ви благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, помолиха ме да и се изкаже за положението с правата държава в Палша в рамката на процедурата по член 7. Искам да ви кажа, че процедурата се различава от процедурата по отношение на Унгария по, две, по два пункта. Първо, тя беше задействана от Европейската комисия. Преди да се задейства процедурата по член 7, комисията се обърна към Палша за първи път. Второ, обхвата на процедурата за Полша е малко по-крата, по-тесен. 12 различни теми в Унгария, докато в Полша се говори само за положението с съдебната система процедурата по член 7 през юли, когато поехме председателството, вече беше а, разгърната по време на финландското председателство. Процедурата а, за Полша беше в дневния ред през юли, септември и декември под формата на осведомяване за съответното състояние на, на нещата. А, също така решенията на Съда на Европейския съюз а, решенията, постановени от съда, решиха много противоречиви въпроси. Комисията информира за тези съдебни решения и а, за други съдебни действия в Палша. На Палша беше дадена възможност да коментира и да предостави информация. Според мен, а, това бяха полезни размени на мнения, които водят до една по- по-обширна представа. А, колегата Рендер ще ви каже повече по въпрос. Оставам на ваше разположение по-нататък да отговоря за въпроси, на въпросите ви. Този път ще бъде малко по-дълъг. Отново искам да благодаря да се види гледната точка на парламента. Аз имах възможност заедно с съместник председателя Юрова да разгледаме състоянието и положението в Польша на 10 декември. Нека да започнем с решението на 5 ноември съда постанови решение във връзка с, Палша. Полша. Съда с пълната подкрепа, в пълна подкрепа на позицията на комисията, говореше за това, че като се намалява възрастта на съдиите, да се даде възможност а, Полша говореше е, за а, член 91 на а, а, договор за Европейския съюз. На 19 ноември съдът постанови ново решение, преюдициално решение във връзка с новосъздадената дисциплинарна колегия и заяви, че полския съд трябва да реши дали новата дисциплинарна камера е независима и дали трябва това да бъде отчетено в оценката и по-специално Върховният съд трябваше да отчете начина по който а, се е назначена тази дисциплинарна камера и подбора от националния съдебен съвет. Също така трябваше да се отчете факта, че съдиите са избирани от парламента, а не от техните колеги и по този начин Националния съвет упражнява своите отговорности. Също така трябваше да се учите факта, че дисциплинарната камера е съставена а, изцяло от новоназначени съди. След преюдициалното решение, Полския върховен съд прие своето решение на 5 декември според което се казва, че а, това не е съдебна инстанция в смисъла на Европейския съюз и Националния съвет, не е орган, който е независим от законодателната и изпълнителната власт. Председателя моли оратора да, за, да, да говори по-бавно. И така, Върховния съвет в решението си подчертава, че тълкуването на закона на Европейския съюз е задължително на всек, за всеки съд и за всеки обществен и държавен орган в Польша. Наблюдавани бяха а, нарушения а, и критики на това решение. Искам да кажа, че зачитането на върховенството на закона означава, че всички държавни власти са задължени да зачитат решенията на Върховния съд. Толкова повече, когато често а, съдебните решения се отнасят до приодициални решения. Принципът за европейския на европейското законодателство има предимство пред, европе, пред националното законодателство и това е една възможност полските власти да а, покажат, а, че спазват правилата. Един съдия от а, първоинстанционен съд е бил подложен на дисциплинарни производства. В допълнение а, този а, съдя е бил отстранен от а, министър на правосъдието и председателя на съда също така се е съгласил за неговото отстраняване. Пряко свързано с това, на 3 декември беше а, публикувано становище, което критикува а, тази практика и правителството обяви решението си да продължи с, с а, разглеждането на ситуацията с върховенството на закона. А, също така се постави публично под съмнение работата на съдебната система. Такива реакции а, противоречат на решенията на Върховния съд, създавайки так, такова, такава ситуация, е, това е сериозна, е, предизвиква сериозна закриженост. На 3 декември полското правителство внесе нов законопроект е, в е, Сейма с, с, във връзка с нови правонарушения и за процедурата за назначаването на върховни съди. Комисията разглежда проекто закона и по-специално съответствието и с Европейския закон за независимостта на съдебната система. Сега по въпроса за дисциплинарните производства срещу съдии. Както знаете, на 10 октомври комисията реши а, да внесе Полша за нарушения на дисциплинарния режим и че новия дисциплинарен режим не предоставя а, защита на съдиите. Независимо от това, както вече беше споменато, новите бяха заведени нови дисциплинарни производства. Отново има обвинение, че председателя на съда променя е, съди по политически съображения, особено на четвърти, по-конкретно на 4 декември е, двама съди от Конституционния съд се оттеглиха и накрая комисията озн... осъзнава, че а, Полша се ангажира с, с спазването на върховството на закона. И в заключение, съжалявам, че развитието в Полша през последния месец показва едно допълнително влушаване и аз съм на ваше разположение да обсъди с полските власти и разбира се на напълно поемам ангажимент да информирам Европейския парламент и комисията Либе с въпросите. Благодаря, господин комисар Рейндърс. For your clear... Благодаря ви за ясното, откровено изказване по този актуален въпрос. А сега, първо докладчика, в този случай това съм аз като председател на комисията, след това докладчиците в сянка. Но има и списък. Ще следя за времето. Още от сега може би се вижда, че ще свършим малко по-късно, но нека да се опитаме да бъдем максимално експедитивни. Първо, трябва да отдадем дължимото на Полша, една велика държава членка на Европейския съюз с най-много с едно от най-многобройните населения – Нас ни притеснява политическото вмешателство в Конституционния съд още от 2015 изкуствено занижаване, както е казано от Венецианската комисия, не само от парламента, и то няколкократно и от други международни организации на пенсионната възраст на съдите в Конституционния съд, процес, който бе спрян само от Европейския съд – състава на новия съвет на съдебната власт, който е лоялен на правителството. Връзката министър на правосъдието и прокуратура и дисциплинарното отделение – което е независимо от Конституционния съд и е сформирано със съди назначени от правителството. Също така, санкциите също съдии, които критикуват реформата, представляват е, източник на притеснение. Съдът се произнесе по предициално запитване по въпроса за състава на Националния съвет на съдебната власт и дисциплинарното отделение – Върховницът на Полша получи рамката да прецени дали това устройство е в съответствие с принципите на съдебната власт и на Хартата за основните права. Полския Върховен съд се задейства по преюдициалното решение на Европейския съд. Постанови, че Националният съвет на съдебната власт не осигурява необходимата независимост от другите две власти. Дисциплинарното отделение не отговаря на изискването на член 47 от Харта за основните права. Адресирахме три въпроса до комисията, които според мен бяха вече разгледани от комисаря в смелото му изказване. Първо, какво ще направи комисията срещу притеснителните тенденции – които засягат примата на европейското право и ценностите на Съюза. Второ, научихме, че група полски международни учени и правозащитни организации са подписали съвместно писмо, адресирано до комисията и искат да се заведе дело за временна мярка в Европейския съд, за да се спрат дисциплинарни производства срещу полски съдии, преди да се произнесе Върховния съд окончателно по дисциплинарната процедура. И на последно място, евентуалните последващи мерки по проблемите с върховенството на закона в Полша. Най-вече процедурата по член 7, първа линия. А сега да чуем се в сянка и след това редовите членове на комисията. Моля, спазвайте отреденото време, минута и половина за докладчик сянка и координатор. За останалите максимум една минута. Госпожа Мецова. Аз съвместявам и двете функции, така че за мен е по-лесно бе нанесен пореден удар на върховенството на закона с този дисциплинарен режим, който компрометира разделението на властите. Въпрос, който вълнува дълго време Европейския парламент. Консолидира се държавния контрол чрез ослабването на институции, които имат за цел да упражняват контрол върху изпълнителната власт никакъв напредък, нито желание на полското правителство да реагира в продължение на една година. Дисциплинарната рамка връзва ръцете на съдебната власт и наказва тези съдии, които критикуват правителството. Така съдиите могат да бъдат подложени на дисциплинарни производства и санкции включително и когато упражняват правото си да искат преодициално заключение от Европейския съд. Така се компрометира контролният механизъм, който предотвратява политическото вмешателство. Споменахте за законопроекта от миналата седмица, с който само ще се доограничат основни права на съдебната власт. За нас той е абсолютно неприемлив и приветстваме вашият ангажимент да следите случващото се, господин комисар. И както казахте, основните права в на закона трябва да се зачитат абсолютно навсякъде. Господин Смекар. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че очертахте какво е положението. Комисията съвсем основателно се притеснява от събитията от изминалите месеци. Положението се влушава ежедневно, бих казал. В парламента приехме четирима съдии и прокурори от Полша, които ни разказаха невероятни неща. Как са обект на преследване те, как се тормозят семействата им, включително от кампания, организирана от Министерството на правосъдието, че им се затваря устата, че ги понижават в длъжност, което е просто невероятно. А закона, за който споменахте, ще позволи на управляващата партия да уволнява съдии, които искат преодициално запитване от Европейския съюз. Това е нова степен на сериозност – и от тук проистича и моя въпрос, господин председател, вие вече го зададохме. на мярка. Това е свързано с наказателната процедура, която е открита от Комисията за дисциплинарното отделение и Висшия съдебен съвет в Польша. Защо да не поискаме на мярка, за да се ограничат щетите от функционирането на, този дисциплинарно, на това дисциплинарно отделение. Подобни мерки са давали ефект в миналото. Благодаря. Зелените, госпожа Франдеке. За минута и половина. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Искаме се да отделим повече време за тази тема, да проведем друга дискусия с комисаря за да не обсъждаме въпроса в 10 и половина, ако може през деня. Много бе казано, вие добре описахте положението, свързано с независимостта на съдебната власт и разделението на властите. Аз ще добавя един нов нюанс. Обхвата на процедурата по член 7 срещу Полша. Акцента е независимостта на съдебната власт, съдебната реформа, но според мен трябва да надхвърлям този обхват – има една резолюция на парламента, в която се казва, че основните права също трябва да бъдат обект на по-обстоен анализ. Чухте за декларациите на зони свободни от ЛГБТИ от страна на редица общини в Полша. Това е източник на сериозно притеснение. Има атаки срещу младсинствата, най-вече ЛГБТИ. Европейския съюз като вратетел за правата на младсинствата трябва да се занимае и с този проблем и да го включи в производството по член 7. Благодаря, за да бъдете спокойна, госпожо Франке. Бъдете сигурна. Не слагаме край на нищо свързано с върховенството на закона в Европейския съюз. Държавите членки определено ще продължим дискусията още в началото на следващата година. Идентичност и демокрация, техният докладчик Сенка липсва, господин Бей го няма, така че предлагам. Екаре, господин Бруджински, тук ли е? Да? Вие ли ще вземете думата вместо него, да? Дякую bardzo. Panie Przewodniczący. Благодаря. Господин комисар, не разполагаме с време, за да опровергаем всичко невярно, което бе казано. Казахте, че дисциплинарното отделение не е назначено от съдиите, а от парламента. Не, то е назначено от съдебния съвет, в чийто състав са най-вече съдиите – А относно решението на Европейския съд, нека да бъдем точни. Той приканва Полския съд да преразгледа процедурата по назначаване. Член 145 не дава право на отделни съдии да поставят под въпрос статута на други съдии. А относно Конституционния съд, никой не е отстранен от длъжност. Просто е изтекал мандата на някои съдии. Вие отправяте сериозни обвинения, така че ще ви помоля да подходите професионално. Вие съдите нашата полска реформа по чисто идеологически причини. Вие слушате само едната страна по спора. Създавате впечатлението, че знаете повече за Полша от нашите граждани – а какво направиха нашите граждани? Те преизбраха полското правителство. Включително и заради съдебната реформа. Искам да продължи изказването си по-късно като координатор. Гое, докладчик в сянка. Да, когато погледнем какво се случва, виждаме, че нарушаването на върховенството на закона в Польша са толкова дълбоки, че демокрацията в обществото в основата са, си са накърнени. Хората излизат на улицата, но това не е лесно при такива условия. И въпреки това ми е много трудно да говоря за това, защото аз живея няколко километра от Полша и познавам хора, активисти, не ми е все тая. Усещам, че напрежението там се увеличава. Говоря за страна, която която направи възможно поврата в Германия да се случи. А сега отново сме в стартова позиция. Трябва да говорим за член 7. Това, което правим е правилно. Говорим за нарушаване на договорите. Прав... Съвета и комисията действат правилно и въпреки това това, което се прави, не е достатъчно. Намаляване на средствата добре, но това не е достатъчно. Трябва ни открит диалог по всички тези въпроси с тази страна. Ако не достигнем хората в Польша или в другите страни, ако хората не разберат, че това не е просто от бюрокрация, няма да, да, да постигнем нищо, нищо няма да се промени. Трябва ни диалог – по правото на по върховенството на закона. Двама координатори поискаха думата. Ще ви помоля да бъдете кратки. Защото има още трима членове на комисията и има още един въпрос. Превишаваме времето. Госпожо Зипел, за една минута, ако обичате. Искам да подчертая това, което каза Тери Ранг по върховенството на закона. Да, винаги трябва да говорим за триъгълника. Върховенството на закона има за цел да опазва демокрацията и да гарантира основните права. И трите са част от едно цяло. Това е принципното. Притесняват ме тези свободни зони за ЛГБТИ. Това е неприемливо. В миналото имаше зони само за белите или без евреи. Не може да има такива зони сега за ЛГБТИ. И няма никаква идеология ЛГБТИ. Ако човек се влюби в мъж или жена, това е нещо, което просто ви се случва. Това е част от вашата същност. Вие не си мислите утре дали да не се влюбя в жена, защо не, чудесно е. Не, тук няма никаква идеология. Подобни изказвания просто нямат място. Госпожо Зипел, Инфелд за една минута. Съвсем накратко. Независимо от всичко, което казва нашия полски колега, полското правителство нарочно слага юзите на демокрацията, на съдебната власт и на опозицията. Стига сте отричали. Нуждаем се от различна реакция. Надявам се, че новата комисия ще действа по-различно. С по-голяма бързина. Времето от особено значение, защото много от промените са необратими. Второ, Член 2, както каза госпожа, Ремке. Ремки. Само така могат да се види системния характер на нарушенията на член 2. Трето, корупцията. Все говорим за ценности, и върховенство на законност, но тези правителства просто се опитват да прикрият факта, че са корумпиране до мозъка на костите си и злоупотребяват с европейски средства, за да си купуват политическа подкрепа. И това трябва да спре. И последно, не трябва да изнасяме трудните политически решения на Европейския съд. Ние трябва да взимаме тези решения. Това го правим в парламента, комисията го прави участ. надявам се, че и съвета ще го направи. Приключва превода, знаете как, каква е процедурата, само на английски. Госпожа Трик, само за една минута, не повече. Решението на съда бе съвсем ясно. Действията на Върховния съд, съд в Польша бяха много ясни, но и после правителството много ясно действа. То няма да зачита съдебната практика. От което става ясно, че трябва да покажем, че няма безнаказаност. И незабавно трябва да изпълним съдебното решение на Европейския съд, да се изпълни решението на Върховния съд в Полша. Готов ли сте, господин Рейндърс, да поискате временна мярка от Европейския съд, за да се разтрогне дисциплинарното отношение максимално бързо и да се защити независимата работа на Националния съдебен съвет? Искам да ви напомня за моя въпрос за възможности и компетенциите на държавите членки за образуване на дело в съда – по силата на член 259. Защо не се използва тази възможност? Госпожа Вижневска от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Полша е демократична държава, правова държава. За действането на член 7 срещу Полша е процесуална злоупотреба господин комисар. На фона на положението в други държави, искам да питам, защо не е задействан член 7 срещу Малта, където се убиват журналисти? Защо не е задействан срещу Франция, където се ограничава демократичното право на протест? Има много сериозно ранени хора. Дисциплинарната ни процедура срещу съдии съществува и във Франция. Същата процедура. Защо няма производство срещу Франция? It'll И така, госпожа Салафович. Благодаря, дами и господа, за вашите аргументи. Ще продължа на полски. Ситуацията в Пълша показва, че механизмите на проверка не са достатъчни. За това трябва да попитаме дали националните решения съответстват на европейските принципи. Европейските механизми са прекалено слаби. Фалшивите новини, дезинформацията, социалното инженерство, всичко това са фактори, които забавят на механизмите и и ги интерпретират по грешен начин. За това ни трябват ясни механизми, ясни за всички граждани, така че те да разберат каква е посоката. Ако посоката е пол-ексит, хората трябва да го знаят. Ситуацията е сложна и се използва от популистите. Аз съм полски адвокат и активист и бих искала да не се обсъждат неща, свързани с Польша в Европейския парламент, но ситуацията в Польша се влушава. През... В писмо до Фондерлайн вие казвате, че полските власти потискат независимите прокурори и съдии. Законът, с който това се прави, предвиждат дисциплинарни мерки, което допълнително ограничава независимостта на съдиите. Такава ситуация се появява непрекъснато, защото държавите членки смятат, че могат да действат безнаказано. Госпожа Кемпер, благодаря. Чудя се какви, какво ще направят комисията и съвета, а когато видят, че има съдии, които демонстрират заедно с защитители, защ... с е, опозицията, която не успя да спечели изборите. В закона се забранява на съдеи да участват в демонстрации. Съдеите не бива да бъдат критични или враждебни към правителството, съди не могат да вземат участие в политически демонстрации, но точно това се случва в Польша. Полски съди поставят под въпрос а, легитимността на полския президент. Аз искам да започна с най-важното. Независимостта на съдебната система е предварително условие за демокрацията и основните права. Може би някои не застават за тези ценности, но някои от нас трябва да защитят репресираните полски съдии, които са обвинявани от медиите и към които се насочва кампания на омразата. Може би някои не разбират раз... решението на Европейския съд и въпреки това то трябва да бъде при, приложено. Съдеите не би трябвало да молят за предварително решение. Ако с това се случи, те нямат право да упражняват професията съдия. Какви са възможностите? Има възможност за дисциплинарни решения, какво може да се направи, елате и вижте какво се случва в Поща. Моля ви, включете се в 30 секунди. Дами и господа, знаете ли, че в Польша имаме 750 съдии, които са номинирани още от тоталитарния режим. Това нормално ли е? Какво се случи в Германия? Защо всички такива съдии бяха отстранени от германските съдилища? Вие критикувате властите, но председател на един съд бе арестуван, съдии регистрират имущество от името на 150 годишни хора, парламентът иска да гарантира съдиите да правят това, което трябва да правят. Значи, моля ви да знаете, дебатът за Малта ще се води само на английски. Отговор от подиума. Според член 351 има инструмент за суверенност на държавите членки. Съгласна съм с госпожа Сипел, която каза, че демокрацията, върховенството на закона и основните свободи са едно цяло. Към това трябва да се придържаме. Господин Рейндирс, към вас, моля, продължете вашата работа. Благодаря ви за дебата, каза госпожа Топорайнен. Господин Райндерс, имате думата временните мерки. Комисията предложи такива мерки, те не бяха прияти тогава. И тези мерки са релевантни при влушаване на ситуацията. Ние сме отворени за тяхното задействане, ако те са необходими. Сега за обхвата. Обхвата на член 7. Въвеждането и за задействането от страна на комисията е на лице. Има 7 производства, започнати от комисията. Ние най-напред въвеждаме процедура по неспазване на законодателството, след което следват производствата и, както казах, следва описание от страна на комисията на новия цикъл, доклад и механизъм. Но това не означава, че производствата ще бъдат спрети. Ще продължим да работим върху член 7 като подчертавам, дискриминация срещу държавите членки няма да има. Благодаря ви, желая ви весела коледа. Това е първата коледа на този нов парламент, но имаме много работа и много